Chyba możemy zaczynać. Przypominam. Добро утро, госпожи и господа. Мисля, че можем да започнем заседанието. Нека ви припомня, че ще трябва да направим проверка с картите за гласуване по-късно. Добре дошли на всички ви след лятната вакансия. Мисля, че ако всички сме прекарали приятно вакансията, сега сме заредени с енергия и можем да започнем работа. Добре дошли на гостите, на асистентите, на преводачите, на всички членове на комисията. И сега нека пристъпим към първата точка от дневния ред. Приемане на дневния ред. Мисля, че вече сте били уведомени от секретарията, че има промяна в проекта на дневен ред – Става дума за представянето на проекто доклад на тема Перспективи и предизвикателства за пчеларството в Европейския съюз. Той ще бъде обсъден утре, 31 август, в 9 часа сутринта. Предстои сто да направи представене на тема Прецизното селско стопанство и бъдещето на селското стопанство в Европа. Това представене ще бъде направено днес, 30 август, след обед, под точка 11. Трябваше по точка 11 да бъде обсъден проект от докладът на господин Ердюс. Ако няма възражения срещу тези промени, проектът на дневен ред се счита за прият. Съобщение на председателя. Днешното заседание се излъчва на живо по интернет. Няма превод с чешки, малтийски, словашки и ирландски. Одобряване на протоколите от заседанията от 12 юни и 19 и 20 юни. Тук ще процедираме по обичайната процедура. Преминаваме към точка четвърта – Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2018 година. Докладчик по становище е Тибор Сани. Ще имаме удоволствието да изслушаме уводните му думи. Както може би си спомняте, на 11 юли бе представено това проекто становище. То съдържаше конкретните цифрови стойности, предложени от Комисията за проекто бюджета за 2018. Не знам дали докладчикът иска съвсем накратко да вземе думата. Имате думата. Благодаря, господин председател. Добре дошли на всички и от моя страна след приятната лятна вакансия. Ще се опитам да съм кратък, както ме помолихте и вие. Прекрасно лято прекарахме, но то не бе особено ползотворно от гледна точка на консултациите. През изминалите няколко дни всички колеги работиха много ангажирано по въпроса. Благодаря най-вече на Катрина и на други колеги, които наистина допринесоха за намирането на окончателно решение. Мисля, че можем да включим в текста всички основни позиции на отделните политически групи – Смятам също така, че текстът сега включва всички основни бележки, с които излязохме през изминалата половин година, година. Виждате, че становището е много положително, много е голям броят на плюсовете в списъка за гласуване. Призовавам ви и вие да подходите положително и да възприемете позицията на докладчика. Благодаря, господин председател. Председателят благодаря. В такъв случай, нека пристъпим към гласуването. Изменение едно. На господин Вигас за, против, Отхвърля се. Изменение 2. За. Против. Приема се. Изменение 5. За. Приема се. Изменение 7. За. Приема се. Изменение 8. За. Приема се. Изменение 9. За. Приема се.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 Нека се върнем назад. Съжалявам. Изменение 3 за. Приема се. Сега можем да преминем към изменение 6. Изменение 6. За. Благодаря. Приема се. Компромисно едно. Ще гласуваме електронно. Моля, гласувайте по компромисно едно. Край на гласуването. Приема се. Преминаваме към изменение 16. За. Против. Нека проверим електронно. Моля, гласувайте по изменение 16. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромисно 2. Гласуваме електронно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 15 за. Благодаря. Приема се. Компромисно 3 моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Преминаваме към изменение 21 за. Благодаря, приема се. Компромисно 4. Електронно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 34 на господин Буда. За. Приема се. Компромисно 5. Електронно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромисно 6. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромисно 7. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 49 на господин Капуто и господин Сани. За. 49. Приема се. 51 на господин Яр. За. Приема се. 52 на госпожа Сенра. За. Против. Нека проверим електронно. Изменение 52. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромисно 8. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 30. Господин Яри, госпожа Магинес. За. Благодаря. Приема се. Преминаваме към гласуване по цялото проекто становище с измененията. За. Извинявайте, гласуваме електронно. Край на гласуването. have... Proszę Państwa, powtórzę głosowanie. Нека повторим гласуването. Мисля, че малко избързах. Гласуваме електронно по целия текст с приятите изменения. Моля, гласувайте. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Благодаря. Приема се. Преминаваме към точка 5. Отново становище. И тук докладчикът е Тибор Сани. Мисля, че най-доброто, което можем да направим е да дадем думата на господин Сани, ако иска да каже нещо не, пристъпваме тогава към гласуването. Започваме. Последните цифри 6, 2, 3, 7 за приема се. Изменение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 44 за. Приема се. 635 за. Против. Отхвърля се. 6236 за. Против. Отхвърля се. 6245 за. Приема се. 6234 за. Приема се. Изменение 12 за. Приема се. 15 за. Приема се. Петнайсет. Не трябва да гласуваме по него отпада, тъй като бе прието 12. 16 за, против, отхвърля се. Изменение 6207, господин Яр, за, приема се. 6217 за, против, отхвърля се. Изменение 6209, господин Яр, за, приема се. Изменение 20. 6-2-20 за, против, отхвърля се. Изменение 6211 за, приема се. Изменение 6211. 6211 се приема. 6206 за. Приема се. Изменение 6208 за. Приема се. Изменение 6214. Господин Такола за. Против. Отхвърля се. Изменение 6221. За. Против. Отхвърля се. Изменение 6222 за, против, отхвърля се. Изменение 6223 за, против, отхвърля се. Изменение 6247 на докладчика за, приема се. Изменение 6210 и 6213 идентични, за, приема се. Изменение 24 за, против, отхвърля се. 20, 48 за, приема се. Изменение 6225 за, против. Мисля, че трябва да проверим по това изменение. 6225. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Трябваше да проверим, защото бе близък броят гласове за и против. 22 за, против, отхвърля се. Изменение 50. Приема се. Изменение Докладчикът не гласува за собственото си изменение. 51 за, против, приема се. 52 за, приема се. 53 за, приема се. 54 за, приема се. 55 за, приема се. 56 за, приема се. Изменение 6200. Господин Шани, господин Бобович за. Приема се. Изменение 6203 за. Против. Мисля, че трябва да проверим електронно. 6203. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Трябваше да проверим, не беше ясен резултата. 6204 за. Приема се. Изменение от господин Денано и Андрио 6205 за, против. Отхвърля се, но мисля, че трябва да проверим. Гласуваме електронно по 6205. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 6218 за, против, отхвърля се. Изменение 26. За, против, отхвърля се. Изменение 27. За, против, отхвърля се. Изменение 28. За, против, отхвърля се. Изменение 29. За, отхвърля се. 6230 за, против, отхвърля се. 6231 за, против, отхвърля се. 33 за, против, отхвърля се. Изменение 57 на докладчика за, приема се. Изменение 6202 за, приема се. Изменение 6258 на докладчика за. Приема се. 59 на докладчика за. Приема се. Изменение 60 за. Приема се. 61 за. Приема се. 62 за. Приема се. 63 за. Приема се. 65 за. Приема се. 65 за, приема се. 66 за, приема се. 6201 за, приема се. Съжалявам. Пропуснах 6267 за. Приема се. 6219 за. Против. Отхвърля се. С това приключваме гласуването по тази точка. Преминаваме към точка 6. Благодаря ви. Благодаря на докладчика, господин Сани, за двете становища. Не знам дали искате да кажете нещо. Ако искате, имате думата. Господин Сани, благодаря. Но пасаран. Преминаваме към точка 6 адаптиране към членове 290 и 291 на редица правни актове в областта на правосъдието, предвиждащи използването на процедурата по регулиране с контрол. Докладчик по становище е господин Буда. Докладчик в Комисията по правни въпроси е господин Сайер. Иска ли господин Буда да каже няколко встъпителни думи? Господин Буда. Господин Буда не изявява желание да вземе думата. Можем направо да пристъпим към гласуване по тази точка. Какво предлагаме? Предлагаме да гласуваме анблок по всички изменения до 197. Предлагаме да гласуваме анблок по всички изменения до изменение 197. Нека гласуваме по всички тези изменения, внесени най-вече от господин Капуто и други. Мнозинството от тези изменения са внесени от господин Капуто. Гласуваме ги анблок. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърлят се. В такъв случай Преминаваме към следващите изменения. Изменение 7 на господин Ердюс. За. Против. Трябва да проверим електронно. Гласуваме електронно по изменение 7. Край на гласуването. Приема се. 91 и 92 за. Благодаря, приемат се. Изменение 1.4.8 за. Против, отхвърля се. Изменение 1.4.9 и 150 за. Приемат се. 1.5.1 и 1.5.2 за. Приемат се. 1.5.7 за. Против, отхвърля се. 158 за, против, отхвърля се. 159 за, против, отхвърля се. 160 за, против, отхвърля се. 161 и 162 и 163 за, приемат се. 164 и 165 за, приемат се. 166 за, против, отхвърля се. 168 за, против, Отхвърля се. 167 за, против, отхвърля се. 169 за, против, отхвърля се. 170 и 171 за, приемат се. 178. Господин Неков за, против, отхвърля се. 179 за, против, отхвърля се. 1,80 за, против, отхвърля се. 1,81 за, против, отхвърля се. Едно едно и три за, приемат се. Едно 9-едно за, против, Отхвърля се. 192 за. Против. Отхвърля се. 193 за. Против. Отхвърля се. 194 за. Против. Отхвърля се. 195 и 196 за. Приемат се. 198 няма да се гласува. Техническо изменение 199 също не се гласува. 200 за, против, отхвърля се. 201 за, против, отхвърля се. 203 за, против, отхвърля се. Изменение 2 на докладчика за, против. Мисля, че трябва да проверим електронно. Изменение 2. Моля, гласувайте. Мисля, че се приема. Край на гласуването. Приема се. В лявата половина на залата имаше известно забавяне. Останах с впечатлението, че не сте гласували за това. По-добре беше да проверим. Приема се. Изменение 3 за, Приема се. Изменение 4. За. Приема се. Изменение 202 в две части. Първа част за. Приема се. Втора част на 202 за. Против. Отхвърля се. Изменение 5 и 204 за. Приемат се. 205 и 206 за. Приемат се. Изменение 6 на господин Ердюс за. Приема се. Преминаваме към окончателно гласуване по целия текст на становището с приятите изменения. Моля, гласувайте по проекто становището с измененията. Край на гласуването. Приема се. Становището бе прието. Докладчикът господин Буда, искате ли да вземете думата? mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt, vă mulțumesc tuturor благодаря, господин председател. Съвсем накратко искам да благодаря на всички мои колеги за усилията, които положиха в работата по това проекто становище. По време на работата по него взех предвид законодателните и техническите аспекти от една страна, както и въпроса за подсилване на ролята на Европейския парламент при приемането на тези делегирани актове. Благодаря. Благодаря. Приключихме с гласуванията. Преминаваме към разискванията по същество по следващите точки. Преминаваме към точка 7. Препоръка за мандата за провеждането на търговските преговори на Европейския съюз с Австралия. Докладчик по това становище е господин Андрио. Става дума за важно проекто становище, тъй като, както всички знаем, Австралия е в много силна позиция на световните сълскостопански пазари. Затова е важно да се обмисли сключването на търговско споразумение с Австралия. Важно е също така нашата позиция да е ясна и да бъде взета предвид. Бяхме помолени да излезем със становище. Водеща комисия е Комисията по международна търговия. Трябва да работим бързо, тъй като Комисията Инта трябва да приеме своя доклад след което трябва да бъде внесен текстът в пленарната зала. Що се отнася до измененията, няма да може да бъдат внесени по системата АТ4АМ. Секретариатът ще информира членовете по електронната поща за това как могат да внесат измененията си в формат Word. Измененията трябва да бъдат внесени в секретарията на комисията ни до 1 септември 11 часа. Господин Андрио не е тук, поради което и не може да представи проектостановището си. Но господин Дюнано ще представи текста от името на господин Андрио. Имате думата, господин Дюнано. Благодаря, господин председател. Да, колегата Андрио не може да е сред нас, защото има семейен проблем – така че ще ви изчета неговия коментар по проекто становището. Той казва, несъмнено, селското стопанство е най-деликатният момент в проекто доклада. Австралия произвежда много селскостопански продукти, които желая да изнася. Тя е третия производител и на захар след Азия и Тайланд разчита много на производството на говеждо месо. 60% от него са предназначени за износ. Австралия е вторият износител след Бразилия на говеждо месо. Това е важна селскостопанска държава, която е членка на Международния селскостопански форум и тя желая да се либерализират световните пазари. Австралия вече използва всички квоти, от които може да се ползва и а, е, сега има някои изисквания по отношение на премахването на тарифните бариери в Европейския съюз. Австралия ще има много по-голямо предимство, отколкото Европейския съюз, ако подпишем договора, защото по този начин тя ще получи достъп до потребители на брой 500 милиона, докато нашата полза ще бъде много по-малко от това споразумение. Бих искал да ви обърна внимание на няколко неща и да направя няколко препоръки. Първо, важно е да няма дисбаланс по отношение на селското стопанство. Селското стопанство е много важно в този договор. Не трябва селското стопанство отново да се превърне в разменна монета, за да може нашите услуги и индустриални продукти да стигнат до Австралия. Говеждото месо, млякото, зърнените култури, трябва да бъдат класирани като чувствителен сектор и трябва да се ползват от специален режим с Австралия говеждото и овчето месо, както и специфичните захарни продукти, които засягат най-вече крайно отдалечените райони на Европейския съюз. Та важно е в това отношение Европейския съюз да поеме определени ангажименти. Приканвам комисията, когато се разглеждат различните сектори, да се вземат предвид всички предимства, които вече са дадени на Австралия по а, силата на сега действащите договори. Приканваме ви също да отчетете последствията от Брексит. По този начин ще се намали европейския пазар и може да поискаме допълнителни отстъпки от Австралия. На следващо място, не трябва да говорим само за тарифните бариери. Европейския съюз трябва да се бори и за нетарифните аспекти, като например санитарните норми. Трябва и ефективно да се запазят географските указания. По никакъв начин не може да се подписва каквото и да е споразумение, без да се отчитат тези аспекти, които подчертах, казва господин Андрею. Благодаря. Благодаря ви. Сега ще дам думата на тези от вас, които желаят да се изкажат. Много ви моля да не се разпростирате много надълго. Госпожа Мюлер. Дарф Аухти. Благодаря, господин председател. От името на колегата си господин Такола ще представя неговата позиция. За съжаление той днес не може да участва. Според господин Такола, Европа се нуждае от амбициозно, всеобхватно и амбициозно споразумение за свободна търговия с Австралия. Сектори на европейското селско стопанство, като производство на млечни продукти, на козе и овче месо, трябва да бъдат взети предвид в споразумението. То трябва да е шанс и за два, двете страни. Европейският съюз е важен участник на световния пазар. Тази негова роля роля трябва да бъде подсилена. Предстои ни да започнем преговори с е, важен участник на световния сълскостопански пазар. Става дума за една много конкурентоспособна страна, спрямо която трябва да се подсили позицията на Европейския съюз. Според нас докладчикът на места е прекалено критичен поради което ще внесем и съответните изменения. Австралийският пазар не бива да бъде квалифициран единствено като източник на рискове. Много добре познавам страната, знам какви са последиците от засушаванията и климатичните промени на континента. В някои региони реколтите са много добри, висок е обемът на продукцията, в други положението обаче е по-различно трябва да застанем на ясна позиция в полза на европейските сълскостопански пазари и техните високи изисквания. Ще трябва да видим в кои сектори да изискаме квоти. Разбира се, що се отнася до чувствителните сектори, има възможности за преговори. Ще трябва да защитим тези сектори спрямо другата страна. Въпреки това продължаваме да сме положително настроени по отношение на това споразумение. То е шанс не само за европейската економика, но и за европейското селско стопанство. Има големи възможности за селското стопанство по това споразумение. Ако подходим към него внимателно, можем да възприемем Австралия като равностоен наш търговски партнер партньор. по село Николсон. Господин Николсон. Благодаря, господин председател. Аз съм докладчик и по е, споразумението с Нова Зеландия. Смятам, че се нуждаем от добро споразумение между Европейския съюз и Австралия, защото то ще ни даде много възможности. Важните за нас сектори трябва да бъдат отразени като такива и защитени. Последствията от отстъпките по отношение на селското стопанство в рамките на споразуменията за свободна търговия също трябва да бъдат взети предвид. Приканвам комисията да направи оценка относно потенциалните печалби и загуби от евентуалната сделка между ЕС и Австралия. Всъщност аз обаче разбирам, че комисията а, прави проучване за ефекта, който може да има това споразумение. Аз никъде не съм чел а, доклад в това отношение от страна на комисията, така че питам представителя на комисията, може ли да ни кажете, има ли такъв доклад, какво пише в него? И преди е, да подписваме други търговски сделки, аз не съм против тях, наистина смятам, че е редно да знаем какво е предложението на Европейската комисия. Аз изпомням какво точно ни представи господин Хоган в това отношение. Та това е една потенциална възможност за Европейския съюз. Ще е добра възможност, ако постигне правилния баланс. Австралия ни предлага пазар от 24 милиона потребители – наистина около 5 милиарда ще са ползите от евентуалната сделка с Австралия. По точка 7 от проекта становището имам въпрос във връзка с Брексит. Всички знаем, че Брексит въплощава в себе си много предизвикателства за ЕС и Обединеното кралство по отношение на селското стопанство. Като член и представител на Обединеното кралство, аз се питам какво ще правят 27-те държави членки ще използвате Брексит като извинение. Аз не смятам, че това е правилният отговор на проблема. Благодаря. Господин Луазо, благодаря по точка 8. Оставам с впечатлението, че сме против споразумението ЕС Австралия. Там се напомня уязвимостта на селското стопанство. Смятам, че подобно споразумение ще се отрази пагубно на този сектор. Австралия след Бразилия е вторият износител на говеждо месо. Същото се отнася и до овчето месо. 60% от изнесеното месо от Австралия е говеждо или овче. Така че смятам, че говеждото и овчето месо трябва да бъдат изключени от евентуално споразумение. Това се напомня в точка 5. Нека да обсъждаме само сектори, които няма да имат оцеле пагубно влияние на конкуренцията. Важно е да може да договаряме споразумението, а не да следваме някаква автоматична самоубийствена политика. Благодаря. Thank you very much and sorry for, uh, <clears throat> for visiting. Благодаря ви. Аз също внимателно следя досието и смятам, че това е една първа възможност да, да обменим мнения и затова дойдох да слушам вашата комисия. Всички сме изчели текста. Разбира се, той не отразява всички становища на членовете на парламента. Един добре действащ пазар е изключително важен за всички сектори. Европейския съюз е основният износител на сълскостопански продукти. досието е доста сложно. Чух няколко колеги да посочват говеждото месо. Да, това е един деликатен момент. Важно е обаче да не забравяме, че вножда на говеждо месо е 24 милиона тона от общо потребление от 80 милиона. Така че е, говорим за една трета внос на потребяваното тук месо. Надявам се също така, че в крайния текст ще бъдат отразени вашите становища, защото знаем, че Европейския съюз също има разнопосочни интереси в това отношение. Така, например, за сиренето. Изнасяме 150, сирене на стоеност 150 милиона. Смятам, че може би можем да почерпим експертен опит в тази зала, за да може по-добре да защитим интересите си, а те са различни. Така че нека да помислим добре. Аз самия проявявам интерес към износа на вино. Пазара в Австралия има доста пропуски и недостатъци. Ние сме вносители на вино от Австралия. Огромни количества внасяме от Австралия, а внасяме, а изнасяме, извинете, към Австралия много по-малко. И възниква въпроса, как се стигна до там, при положение, че европейското вино е най-доброто в света – в Австралия има по-високи тарифни бариери и дискриминаторна данъчна система, която се прилага към европейското вино. Така че това са все аспекти, които ще трябва да разгледаме. И аз разчитам и на вашите коментари. Наистина надявам се, че ще можем заедно да работим в това отношение. Сигурен съм, че в крайна сметка най-важното е това становище да отразява действителността и действителният интерес на европейските селскостопански производители. Нека този доклад не се превръща в един традиционен доклад, който е символ на протекционизма. Едва ли някой иска точно това. Благодаря ви. Изключително интересни коментари чухме. Вие сте напълно прав. Това становище трябва да отразява действителността и интересите на европейските сълскостопански производители. Именно това е и нашата цел. Не трябва да отстъпваме на натиска, да се подаваме на чуждо влияние. Трябва да се придържаме към собствените си ценности. Същевременно да не забравяме, че се провеждат и двустранни преговори. И трябва да се постигне правилния баланс. Да не забравяме кумулативния ефект – на всички тези преговори. Благодаря ви за това, че сте сред нас днес. За нас е чест да посрещнем представител на комисията Инта. Радваме се, че проявявате интерес към дебата в нашата комисия. Това ще ви позволи по-добре да оформите досието. Всички ние се придържаме към нашите ценности и осъзнаваме значението на тази сделка тя ще се отрази пряко върху конкурентоспособността ни. Благодаря ви още веднъж. Сега да чуем господин Тарабела. Ще започна от там, където приключи колегата преди малко. Много ви моля, нека не смесваме протекционизъм и защита на собствените интереси защитата на собствените интереси и вглъбяването в себе си е, по-скоро са нещо, което може би трябва да избягваме. Ако разгледаме различните търговски споразумения, в които няма преговори по отношение на селското стопанство, без значение дали говорим за търговски преговори с Меркосур или с Нова Зеландия или с Австралия – аз ви цитирам основните пет селскостопански производители в световен мащаб. Ние ФЕСа сме тези, които все по-малко защитават собствените си селскостопански производители ние се превърнахме в жертва на световната конкуренция. Дерегулирахме пазара и какво направихме? Поставихме нашите селскостопански производители в ситуация на все по-голяма конкуренция. За какво да внасяме месо, говеждо месо от Австралия. Ако Австралия а, не ни дава възможност да постигнем компромис за климатичните изменения, ми да спрем да внасяме месо от там. Това е форма на протекционизъм, който трябва да използваме. И аз стоя зад тази дума. Благодаря на господин Андрию за това, че ни обърна внимание на основните моменти, които не трябва да забравяме. Не трябва да се стига до там, комисията Инта отново да иска от Европейската а, комисия да защитава селското стопанство по време на преговорите. Тя трябва да го прави, без да й се напомня. С две думи, във връзка с Брексит. Брексит е изключително сложна тема. Не знам как стоят нещата с Австралия, познавам по-добре Нова Зеландия, но когато Обединеното кралство през 1973 година договаряше членството си, той имаше много конкурентни предимства, защото имаше достъп до пазарите от Commonwealth. И аз се питам сега, тези предимства от едно време, които бяха оправдани и които Обединеното кралство договори на времето, все още ли са валидни? Да или не, при положение, че Обединеното кралство ни напуска и ще съм благодарен, ако комисията ни отговори на въпроса. Господин Тарабела подчерта нещо изключително важно. В рамките на преговорите възникват трудни въпроси, свързани с селското стопанство, които постоянно биват отлагани и в края на преговорите се прави равносметка на а, постигнатото. А, казва се, ето получихме това и това, не можем сега само заради селското стопанство да започне всичко от начало. И всичко винаги е в ущърп на селското стопанство. Спомням си още на времето комисаря Манделсън, британски комисар, който много често договаряше споразуменията за сметка на селското стопанство. Колегата от комисията Инта говори за действителността. Действителността, в която живеят днес европейските селскостопански производители. Ние не желаем протекционизъм на всяка цена. Просто искаме да се вземе предвид действителната ситуация. Госпожа Сенра. Обригада, президенте. Eu vou fazer uma intervenção agora para as duas... Благодаря, господин председател. Ще се изкажа накратко по двете точки Австралия и Нова Зеландия. Първо, печалбата винаги е едностранна. Ползите винаги са едностранно. Подобни споразумения винаги са в полза на крупните субекти в промишлеността и в ущърп на малките и средни предприятия, които трябва да продават продуктите си под разходите, които са направили за производство. Малките и средни предприятия няма да извлекат никакви ползи от това споразумение. Същото въжи и за местните дружества ще се стигне до загуба на работни места, което пък ще е в ущърп на развитието на селските райони. Споразумението ще бъде в ущърп и на борбата срещу климатичните промени. Редовно обсъждаме климатичните промени, изразяваме своята загриженост във връзка с тях. Въпреки това, работим по сключването на споразумения, които водят до увеличаване на емисиите на парникови газове. Превозват се на огромни разстояния продукти, нещо от което няма никаква нужда, тъй като тези продукти могат да се произвеждат и на местна почва. Поради това и поради много други съображения, мисля, че това споразумение не бива да се сключва. Пан посел Хауслинг. Благодаря, господин Хауслинг. Госпожи и господа, днес чух немалко за шансовете, проистичащи от това споразумение шансове за селското стопанство. До сега обаче никой не посочи конкретен такъв шанс. Колега, ако смятате, че трябва да се изнася вино от Европейския съюз към Австралия, то мога само да изразя своята почуда. Можем да твърдим също така, че може да се изнася говеждо месо от Европейския съюз към Австралия. Абсолютно нереалистично би било нещо такова. За Европейския съюз от това споразумение не проистичат никакви шансове. Можем да говорим за свободната търговия, но не бива да обсъждаме споразуменията по отделно. Ще трябва да обсъждаме споразумения с страните от Меркосур, с Австралия и с Нова Зеландия като едно цяло. Ако ги обсъждаме така, ще видим, че от Европейския съюз няма да проистекат никакви ползи тъй като в никакъв случай не сме конкурентоспособни спрямо сълскостопанския сектор в тези държави. Всякакви твърдения на противното са единствено и само заблуждение за производителите. Защо трябва да се внасят и изнасят продукти, които произвеждат и двете страни? От гледна точка на климатичните промени това е напълно безсмислено. Може да има смисъл от такава мярка от гледна точка на търговията, но не и от екологична гледна точка. Съгласен съм с по-голямата част от становището. То може да бъде формулирано на места и по-критично. Не разбирам обаче заключението, в което се твърди, че би следвало да се сключи това споразумение. Според мен няма никакъв смисъл да продължаваме с статуквото. Явно нищо не сме научили от ТТП и СЕТА. Не бива в никакъв случай да запазваме статуквото. Благодаря, господин председател. Бих искала да ви напомня, че нашата комисия няма особени правомощия по отношение на търговските споразумения. Все пак имаме възможност да променим нещичко в доклада, но в крайна сметка комисията Инта има последната дума. Ние просто можем да дискутираме въпроса, но за наше съжаление, дори споразумението да се отнася до селскостопанското производство, това по никакъв начин не ни дава право да се намесим в неговото сключване. Искрено се надявам, че в даден момент някой ще се заеме с задачата да даде на нашата комисия необходимите правомощия, защото ние трябва да защитим европейското селско стопанство. Имаме смесени правомощия в това отношение с комисията Инта. Сега да се спра на сделката с Австралия. Питам, имаме ли изобщо оценка на въздействието? Австралия има голям потенциал по отношение на производството на говеждо и овче месо. Същевременно обаче в това се крие огромен риск. Както казва и господин Андрия, имаме доста чувствителни сектори, като например захарния такъв. Относно винопроизводството и казаното в това отношение от колегата от Инта – в крайна сметка в Европейския съюз не продаваме и един литър от виното, произведено тук. В Австралия прилагат протекционистична политика в винопроизводството. Тяхното вино навлиза лесно на европейския пазар – а обратното не може да се случи. Това си е изкривяване на конкуренцията. А да не говорим за качеството на внасяното от Австралия вино. Бих искала да разбера дали имаме тук представител на Европейската комисия и ако имаме такъв, може ли да ми отговорите, правена ли е оценка на въздействието? В контекста на търговските споразумения, а виждам, че госпожа Малмстрем определено държи на тях. Бих искал да се присъединя към казаното от господин Тарабола, Тарапела, извинете, и колегите. Говорихте за протекционизъм. Моля ви, внимавайте. Аз не желая да бъдем протекционисти. Протекционизма, който се прилага от администрацията на Тръмп в САЩ, доведе до там днес САЩ да не може да продава а, това, което пожелае. Аргумента за протекционизма служи на администрацията на Тръмп да спре някои е, преговори с европейските селски стопани. По този начин се поставя под въпрос ОСП. От това страдат младите селскостопански производители, тези, които получават помощи по смисъла на ОСП. Това е протекционизъм, във вида, в който го прилага Тръмп. Така че, когато говорим за протекционизъм, нека да бъдем внимателни и да нямаме предвид подобен вид протекционизъм. Ние си имаме своите важни и чувствителни сектори. Защо да изнасяме говеждо месо при положение, че можем да го произвеждаме тук на място? Протекционизма води до повече вреди за обществото, отколкото ползи. Благодаря. Rzadko роби тиле коментажи, Много различни коментари чухме от колегите. И аз искам да добавя някои неща. Мисля, че е необходимо да водим разговори по темата. Тук имаше и представител на комисията Инта. Знаете, че ние не работим при закрити врата по този въпрос. Нека да не забравяме и решенията на политическите групи. Председателя на съвета на председателите на комисии взима решение, коя комисия е водеща. Това решение трябва да се вземе предвид. Искам да спомена и колегите от Копа Коджека. Те работят по всички въпроси, които са свързани с селското стопанство и е, ни вълнуват. Знаете, че искаме да получим максимално много информация и съответно да дадем максимално много информация, за да може всички заинтересовани страни да знаят какво се случва. Необходимо е да организираме работата си така, че да знаем в крайна сметка правилно какъв е мащаба на въпроса. Господин Дес. Да. Благодаря, господин председател. И аз с интерес проследих разискванията. Всички, които ме познават, знаят, че не съм против търговските споразумения. Не съм и протекционист но когато става дума за двустранни търговски споразумения, трябва да сме внимателни. Не бива тези споразумения да се сключват в ущърп на европейските производители. Нова Зеландия и Австралия са важни селскостопански производители. Запознах се с някои статистически данни, най-вече за Нова Зеландия. Там между 2010 и 2016 година производството на мляко е нараснало с 24%, а в Европа едва с 12%. Според статистическите данни, между 2008 и 2016 износът на масло от Нова Зеландия към Европа е нараснал само с 5%, а износът към Китай с 500%. Това е разбираемо. Китай е по-близо до Нова Зеландия от нас. Притеснен съм във връзка с монополното положение на един млекопроизводител в Нова Зеландия. Той държи по-голямата част от пазара на мляко в страната. Това означава, че този производител е на особено силна позиция. В Европа десете най-големи млекопроизводители държат едва 36% от пазара. Има разлика между нас и Нова Зеландия. Има разлика и в размера на стопанствата. В Зеландия, но в Нова Зеландия, средно едно стопанство има 420 крави, а в Европа 36. И това показва, че не сме конкурентоспособни. Производителите в Нова Зеландия не получават държавни субсидии, но не са и обект на контрол и на задължения от Европейския парламент, комисията и съвета. Ресорният комисар, например, заяви, че в бъдеще няма да може да се използват пестициди за бобови растения на екологичните приоритетни площи. През изминалите седмици сълскостопанските производители споделиха с мен своя гняв във връзка с това решение. Но ние сме си виновни, трябва да кажа. В бъдеще, господин Фялнер, когато се сключват подобни търговски споразумения, казвам това като бивш член на комисията Инта, трябва да има някакви ограничения. Не можем изцяло да се изолираме, но ще трябва да се предвидят горни граници за размера на стокообмена, които трябва да се спазват. Наскоро узнах за производители, които са искали да изнасят висококачествено сирене към Австралия, но австралийската страна им е наложила толкова непосилни задължения, че в крайна сметка сме се отказали. Австралийският пазар е изключително изолиран. Пълният протекционизъм няма да доведе до никакъв напредък. Дори напротив, ще застраши хиляди работни места в Европа. Понякога ме очудва онова, което предприемат организации като Greenpeace и господин Тръмп. Понякога позициите им са очудващо сходни. Според мен не бива да се стига до споразумения в ущърп на европейското селско стопанство. Ich bin jetzt ganz überrascht zu hören, dass der Изненадана съм от това, че господин в бъдеще е против изискванията към сълскостопанските производители. Това означава, че сте и против упражняването на контрол върху тях. Принципно смятам, че когато се обсъжда някаква тема, трябва да се запитаме какъв е смисълът от въпросната мярка. В случая трябва да се запитаме има ли смисъл да се обменят продукти, които произвеждат и двата континента. При това два континента, които са изключително отдалечени един от друг. Има ли принципно смисъл в една подобна мярка? Съмнявам се в бъдеще и трябва все повече да осъзнаваме това. Няма да имаме достатъчно горива, за да извършваме подобен стокообмен. И така, може би той от само себе си ще секне с течение на времето. Защо трябва двете страни да си обменят, например, говеждо месо? Обръщам се към колегата от Инта, който много ентусиазирано говори за евентуалното увеличаване на износа на сирене от Европейския съюз. Но осъзнава ли този колега, че за да произвеждаме сирене тук, трябва да внасяме соя от Бразилия, а там пък се изсичат гори, от които спешно се нуждаем за борба срещу климатичните промени. Нуждаем се от соя под формата на фураж за кравите. Осъзнавате ли това, когато говорихте за износа от Европейския съюз на сирене? Знаете ли, че отпадните продукти от това производство остават тук в Европейския съюз и водят до значителни проблеми с подпочвените води, например. Осъзнава ли това колегата от Инта? Ако не го осъзнавате, мога да ви заведа на място в едно стопанство, да видите в какво количество се генерират отпадни продукти, когато има свръхпродукция. Ще има също така проблеми и с хуманното отношение към животните. Не се знае дали ще се спазват стандартите в това отношение в бъдеще. Ще има големи проблеми и с екологията екологичния аспект, например с промените в климата. Отново се връщам на принципния въпрос за смисъла от някакви мерки, предприемането на някакви действия единствено само защото има възможност за тях, не ги прави по-смислени. Трябва да помислим за бъдещите поколения. Възможно е да предприемем някакво действие, но в случая според мен би трябвало да се въздържим, защото от споразуменията с тези две страни няма смисъл. Господин Дес. Благодаря, господин председател. Госпожа Нойхъл несправедливо ме упрекна, че съм против субсидирането от страна на държавите на сълскостопанските производители. Не може да се твърди, че съм казал такова нещо, но аз така или иначе не приемам госпожа Нойхъл особено на сериозно. Ja, zu dieser Auseinandersetzung. Госпожа Хойбуш. Няма да кажа нищо по въпроса за това, кой кого приема на сериозно, но нека видим каква е реалността. Госпожа Нойхел съвсем правилно и много пламенно заяви, че няма смисъл от подобна мярка. Какъв е смисълът да се обменят продукти, които се произвеждат по целия свят? Колегата от Инта каза, че не е добро търговското ни салдо. Цитира цифрите за износа на вино от Европа към Австралия и обратното от Австралия към Европа. Дори да няма никакви бариери пред вноса и износа на вино, трябва да имаме предвид, че в Австралия е значително по-малък броят на потребителите. Т.е. винаги ще има дисбаланс в търговското салдо на Европейския съюз. Трябва да помислим какво, къде и в какви количества произвеждаме и за кои пазари. Освен това, трябва да имаме последователна политика, и по отношение на климатичните промени. По този въпрос няма да добавям нищо към казаното от госпожа Нойхел и други колеги. Те бяха достатъчно ясни. Няколко думи за горните граници за тонажа. Европейската комисия установи, че ако разглеждаме заедно и двете споразумения, ако те бъдат включени, сключени, т.е. ако отворим и либерализираме пазара си на говеждо месо, то на европейския пазар ще бъдат внесени още 365 000 тона говеждо месо. И сега в Европейския съюз вече има свръх количество на говеждо месо. За какво са ни допълнителни количества под формата на внос? Според мен колегата е изготвил добър текст, в който посочва реалните проблеми. Сега на нас се пада отговорността да работим заедно и в дух на отговорност. Не бива само да установяваме какви са проблемите и в последствие да не предприемаме нищо, като подписваме такива споразумения. Нека помислим за климатичните промени, за предстоящите ни проблеми в областта на енергетиката. В тези области селското стопанство е особено важен фактор. Не липсват костопански продукти, те са и на добро, с добро качество тук в Европейския съюз. За това и няма нужда да внасяме и от други региони по света, да внасяме продукти, които вече произвеждаме тук. Благодаря. Трябва да кажем обаче, че ние като потребители трябва да имаме право на информация относно качеството на храните. Е, вероятно си спомняте заразеното говеждо и въздействието е, на този скандал. И парламента също трябваше да се намеси. Знаете обаче, че разбрахме за случая от медии от други страни. Ето защо не бива да изпускаме от поглед потребителите. Търговията е важна, да, но трябва да гледаме и от двете страни. Господин Фланаган. Изключително интересен коментар чухме. Не съм против търговските споразумения, но все пак смятам, че сме задължени да защитаваме нашата територия и най-вече най-уязвимите зони да не забравяме акумулативния ефект на различните търговски споразумения. Меркосур, СЕТА и така нататък. Предстоят споразумения с Виетнам и други държави. Всичко това ще доведе до огромни проблеми за по-уязвимите територии. Всъщност дадох думата на господин Фланаган. На вас ще ви дам думата в края на дебата. Има още колеги, които искат да се изкажат. Отново давам думата на господин Фланаган. Аз се проявих любезно, защото колегата много искаше да се изкаже. Има един конкретен въпрос, свързан с измененията в климата. Всеки път в пленарна зала ние поемаме ангажименти, спрямо измененията в климата и какви ли не промени сме готови да внесем. Когато говорим обаче за подобни търговски сделки, забравяме за своите ангажименти. Не виждам как можем да съчетаем нещата. Май няма никаква връзка между това, което прави лявата и дясната ръка в момента. Е, говорите за измененията в климата, само че говеждото ще се качва на кораби, те ще пътуват е, през океаните и в крайна сметка казвате всичко ще е наред. Не знам как може да се направи едно такова заключение. Каза се, че ще се увеличи конкуренцията. Казват ни, че конкуренцията води до иновации, тя води до подобрения в някои области. Може да има, например, подобрения по отношение на машините за дуене и така нататък. Може това да е факт. Само, че има граница на стремежа към конкуренция, защото не може цените да се свалят постоянно. На този етап вече доста иновации сме внесли. Как обаче да осигурим поминъка на фермерите в Европа и в Австралия? Защото многонационалните компании печелят страшно много, но това не въжи за фермерите. Отново казвам, говорим за измененията в климата, обаче накрая правим нещо съвсем различно. Много говорим и за фалшивите притеснения, които имате относно психичното здраве на хората. Много гледам и слушам BBC, е, там се говори за психичното здраве на хората в Великобритания. В миналото се говореше за здравето на хората и в Ирландия. Има проблеми. Всички говорят за тези проблеми. Защо обаче не слушате съседите си? Вашите съседи са готови да ви разкажат как са на ръба на самоубийството, защото не могат да оцелеят чисто финансово поради многонационалните компании. Нека да видим защо съществуват тези психични проблеми у хората. Защо не осъзнаем, че не може да имаме безкрайна конкуренция. Не можем само да се преследваме. Не, хората искат да имат един достоен живот и да имат достойни доходи от това, което произвеждат. Ние обаче се опитваме да развържем ръцете на многонационните компании и ще има все повече самоубийства. Вестник Independent заяви неодавна, че един австралийски фермер се е самоубил, тъй като не може да поеме на плещите си тези падащи цени. Може и да гласувате това споразумение, но ще влушите живота на е, хората още повече. Живота е за да се живее. Ние не сме ресурси, ние сме хора. Благодаря. Господин Том Ван Ден Канделаре. Благодаря, господин председател. Докладчик на НП в сянка обикновено първи се изказва. Дебата беше много интересен и той показа, че имаме много различни мнения по въпроса. Единствената обща позиция, която имаме, е, че най-важните аспекти трябва да залегнат в това търговско споразумение. Господин Андрио сам заявява, че Австралия е експортно ориентирана страна и трябва да сме много предпазливи, когато говорим за търговия. Необходимо е обаче да погледнем и какво се случва в Европа. Необходимо е да погледнем дисциплинирано на ситуацията и да кажем обективно, че и ние изнасяме. И то не малко. Естествено, може да се направи задълбочен анализ за всеки един отрасъл. Можем да погледнем цифрите и можем да заключим, че на Австралия силно се нравят нашите висококачествени продукти. Съответно, ако работим интелигентно, можем да създадем една офанзивна политика там, където имаме нужда от нея и дефанзивна политика също където имаме нужда от такава. Същото въжи и за Нова Зеландия, между другото. Уважаеми госпожи и господа, казва председателя, ако докладчиците в сянка бяха поискали думата, щях да им я дам. Има възможност обаче те да се изказват и на по-късен етап. Знаете, че по принцип е, не смятам, че трябва да чуваме в началото докладчиците в сянка. Госпожа Магинес. Благодаря, господин председател. Много беше казано вече. Нека да не забравяме каква е целта на доклада. Да се придаде селско-стопанско измерение на едно такова търговско споразумение. В момента не го приемаме и не го отхвърляме това споразумение. Целта ни е да обсъдим нашия принос. Знаете, че ще има изменения има притеснения. Параграф 3, параграф 4, чувствителните продукти. Е, всичко това трябва да се вземе предвид, но има и много възможности. Мисля, че колегата Фиалнер посочи някои от тях. По отношение на измененията в климата, околната среда, достъпа до вода, аз смятам, че всички тези е, проблеми е, се наблюдават в целия останал свят. Не става дума за въздействие само върху Европа. И те ще залегнат тези аспекти в е, търговските споразумения. Искам да разбера какво смята комисията по параграф 7. Доколкото разбирам, що се отнася до евентуалните търговски споразумения в бъдеще, по тях ще преговарят 28-те държави, защото Брексит още не е факт. Има обаче едно сериозно притеснение какво ще стане след Брексит по отношение на тези споразумения. Не съм убедена, че комисията може сега да ни каже със 100% сигурност, но е важно да може да го направи на някакъв етап. Вече бяха изказани притеснения относно Меркосур, можем да погледнем и Австралия и Нова Зеландия, има е, проблеми свързани с конкуренцията, които трябва да се обсъдят. Аз не съм против търговските споразумения, както други хора в тази зала. Има обаче аспекти, които трябва да вземем предвид, особено свързани с чувствителните продукти. Естествено, комисията трябва да ни чуе и трябва да работи така, че да не се нанесе вреда на, селско стопанство, на селското стопанство в Европа, защото то е общо, знаете. Отново казвам, подкрепям някои от темите в този доклад и аз ще внеса изменения. Благодаря. Благодаря, уважаеми госпожи и господа. Аз станах свидетел на разширяването на Европейския съюз и вие сте права, когато казвате, че селското стопанство е общо селската политика, политиката в областта на земеделието е обща в Европейския съюз. съответно, трябва да кажем, че трябва да се стремим към общия интерес. Имаме различия вътре и извън Съюза, ето защо тези проблеми трябва да бъдат обсъдени и съответно да бъдат решени. Господин Агнио, благодаря. Вчера ми позвани представител на австралийското посолство. Нямах време да разговарям надълго и на широко с този човек. Той ми изпрати един документ. Днес имаме два дебата, един свързан с Австралия, един с Нова Зеландия. Някои от колегите казаха, че ще се изкажат само веднъж е, в тези два дебата. Това въжи и за мен. Е, привличаме онова, което е написано в е, уводните параграфи. Що се отнася до Нова Зеландия, се говори за амбициозно балансирано споразумение за свободна търговия. Нека да се стремим към такова. По отношение на Австралия обаче езика е малко по-различен. Казва се, че сме изправени пред жестока конкуренция в сълското стопанство. Въобще налага се един инстинкт, е, който е отбранителен по своя характер. Тази сутрин някои колеги говореха за виното и за това какво се случва, когато се опитваш да продадеш европейско вино в Австралия. Казва се, че това не е лесно. Възможно е, не съм запознат, но а, чувам, че вие а, е, сте против нетарифните бариери, например. Ще говоря с представител на австралийското посолство след този дебат. Ще го попитам как стоят нещата. Може да дойдете след това да се осведомите какво ми е било казано. Мисля, че има обаче една дискриминация спрямо Австралия, която не наблюдаваме спрямо Нова Зеландия. А по отношение на търговските ни отношения, нека да говорим и за въздействието на Брексит, защото голяма част от това, което изнася Нова Зеландия, отива в Великобритания. Една трета, ако не се лъже. и има намаление на някои квоти, е, ние имаме интерес да не се плаща толкова много. Е, Същност е, Нова Зеландия обаче не, изпълва в пълна степен квотите, които са отпуснати, защото те продават, например, много в останалата част от Юго-Источна Азия. Всъщност европейските пазари в очите на Нова Зеландия се свиват, а Юго-Источна Азия се разраства и то с главоломна скорост. Всъщност в Нова Зеландия и в Австралия имаме семейни ферми като цяло. Не става дума за големи корпорации. Не разбирам емоциите в това отношение. Това не са ферми, които получават правителствена подкрепа. Нека да изтъкнем от друга страна, че фермерите в Европейския съюз имат по-големи разходи поради наложеното законодателство. Например, електронната идентификация на овцете в Европа трябва да я правим. Овцевъдите смятат, че това е нещо много скъпо. В Австралия и в Нова Зеландия няма нещо подобно и е, там хората изнасят за Европа. Е, същото въжи и за зоните, е, които да са свободни от азот, ако така се наричат. Е, в Нова Зеландия и в Австралия също е, няма нещо подобно. Е, на следващо място заравянето в земята на починалите животни. В миналото можехме да го правим. Сега обаче това не е така. Те трябва да бъдат изгаряни. Някои говорят, че трябва да спасим планетата. Ами в това отношение е много по-добре да погребаме умрелите животни, отколкото да ги горим. На следващо място – месото. В Австралия и в Нова Зеландия има много различни стандарти по отношение на това какво е висококачествено, агнешко и така нататък. Ако всички тези въпроси ви интересуват, идете в супермаркетите в Европа и ги попитайте. Ще подкрепите ли европейските производители и съответно, ако не го направите, ще ви посочим с пръст, или няма да ги подкрепите. Мисля, че това трябва да е нашия подход. Европейските потребители искат да има проследяемост на продуктите и мисля, че поне за Великобритания е много ценно тези продукти да бъде написано чудото от Австралия или от Нова Зеландия. Благодаря. Не исках да ви ограничавам, казва председателя, но ви моля да се ограничавате господин Валкарсе. Благодаря, господин председател. Аз няма да говоря надълго и на широко, тъй като сега май сме изправени едни срещу други. Естествено, всеки има право на своето мнение и повечето от вас имат своите основания. Мисля, че почти всички сме съгласни че земеделието не може да бъде разменна монета, когато става дума за търговски споразумения. Преди да анализираме едно бъдещо предложение, трябва да направим обстоен анализ на последиците върху всички отрасли. Е, например, млечните продукти, е, месопроизводството, както казва и самия докладчик в точка 4. Много е важно да се защитят географските указания. Това е от съществено значение. Трябва да ги спомена във връзка с производството на бадеми, например. Има американска конкуренция в сектора, която е жестока. Нашите продукти е, в е, отрасли като винопроизводство, е, производство на бадеми, цитрусови плодове, е, всички тези продукти от Европа са с е, най-високо качество и то се оценява и съответно това трябва да бъде взето предвид. Много се говори за отварянето на пазари. Сега много работим по такива стратегии в Европейския съюз. Що се отнася до продуктите с костилки, например – можем да търсим нови пазари. И можем да се опитаме да видим и какво ще стане след Брексит. През месец юли аз направих едно предложение да се чества всяка година Ден на плодовете. И ние ще продължим да правим подобни предложения и ще имам предложения и към текста. Госпожа Петиер. Е, е, търговински споразум. Благодаря, господин председател. Споразуменията за свободна търговия са важни, тъй като те водят до нови пазари за нашата земеделска продукция. Ако има допълнителна полза от търговските споразумения, то те са логични. Само, че чувствителните отрасли са много проблемни и там хората имат своите притеснения. Ето защо би следвало да сме предпазливи. Чухме много от колегите. Те изказаха своите притеснения. Много казаха, че въпреки противоречията, често се сключват подобни споразумения. Ние сме пряко избрани от европейските граждани и би трябвало да даваме глас на техните тревоги. По отношение на защитените наименования за происход, В нито едно от споразуменията, които се обсъждат в момента, не присъстват хърватски продукти. Хърватски, които е, са защитени по силата на законодателството за географските указания, например. Затова, господин председател, моля ви да проучите как точно се създават тези списъци. Вече четири години Харватия е член на Европейския съюз, има поне пет споразумения, които са договорени от тогава насам и нито един харватски продукт не е в този списък. Това е дискриминаторна политика. Господин Дантан. Благодаря, господин председател. Благодаря за постоянството на колегата Фелмер. Всички ние познаваме неговата решителност. Той е решил да отвори всячески пазара, така че нашите продукти да бъдат навсякъде. Но да не забравяме спецификата на селскостопанските продукти. Някои от тях могат да бъдат делокализирани, а други не. Едни могат да бъдат заменени, други не. Това означава, че ако на дадена територия се премахне производство, което се извършва там от дълги години, то не може да бъде заменено с никое друго. Това се отнася за зоните, в които расте само един тип трева. И единствения поминък на хората там е производството на говеждо или овче месо. Ако тези хора бъдат подложени на жестоката конкуренция на либерализма, тези хора ще загинат. Не може да оставяме огромни територии е, на нашия континент, които е, да изчезнат. И е, било то за целите на биоразнообразието. Затова споразуменията с Австралия и Нова Зеландия са важни. Това са две държави, които са едни от най-богатите в света. Така че нека да вземем предвид спецификата на селскостопанските продукти и да не ги смесваме с индустриалните такива да вземем предвид спецификата на нашите селски стопанства нашата морфология, да видим какъв тип почви има у нас, какъв е климата у нас и каква е разликата с Австралия и Нова Зеландия. Да не забравяме и специфичния случай с Обединеното кралство – в момента се подготвяме за излизането на Обединеното кралство от Европейския съюз. Затова ми се струва, че е рисковано да се подписва споразумение с тези две държави, при положение, че Обединеното кралство най-вероятно ще подпише споразумение с тези две държави, които все още са част от Commonwealth а, за нас това ще бъде голяма загуба. Нека ви напомня, че Обединеното кралство внася около 2 милиона тона, от които 700 а, от 700 милиона от Ирландия. Поглеждам колегата Магинес за потвърждение, което означава, че ако утре Обединеното кралство е, реши да не търгува вече с а, други държави от Commonwealth, а само с Австралия и Нова Зеландия, питам ви ние какво ще правим ние в Европа с месото, което днес изнасяме към Обединеното кралство. Споразуменията с Меркосур също имат а, своите последствия. Не казвам, че трябва да преустановим преговорите. Просто трябва а, временно да ги замразим, докато не разберем какви са целите на Обединеното кралство, докато не видим какво ще прави Обединеното кралство след излизането от ЕС и какви търговски споразумения ще подпише. Ако а, поддържаме добри отношения, може да подпишем търговско споразумение с Австралия и Нова Зеландия. Но ако Обединеното кралство а, реши а, другояче, ние ще трябва да преразгледаме стратегията си. Това про просто е принцип на предпазливост. Нека да го приложим, за да защитим селското стопанство в Европа. Интересите ни са различни, без значение дали искаме да защитим сиренето или виното. Да не забравяме, че в Австралия много често има европейски селскостопански производители, е, които произвеждат съответните продукти. И да не стане така те да пренасочат тези продукти към Китай. Госпожа Делае. Благодаря, господин председател. Колегите споменаха доста неща преди мен, така че нека сега само да поставя акцента върху следното. Чудесна новина е, че комисията по търговия желая да се включи в двустранните преговори по търговските споразумения. Позицията ни трябва да бъде твърда. Комисията Инта винаги е защитавала по-либерална позиция, но ние трябва да продължим да бъдем твърди нека комисията Инта да изпрати силно послание към Европейската комисия. Да се върна на споразумението с Австралия. Благодаря на колегата Андрию за отличната му работа. Неговите предложения вървят в правилната посока. Аз подкрепим а, всяко едно от тях. Дори бих отишла по-далеч. Бих казала, че по отношение на говеждото и овче месо трябва да поискаме те да бъдат изключени от преговорите. Защото в крайна сметка Единственият смисъл на това споразумение от селскостопанска гледна точка е да се защитят интересите на селскостопанските производители. Нещо, което направихме и в споразумението с Канада. Благодаря. Зараз е, пан, посел, пан директор Кларк, обецно от почонтку. Благодаря. Господин директор Кларк има думата представител на Европейската комисия. След това ще дам думата на докладчика. Благодаря, господин председател. Много е важно, според мен, вашата парламентарна комисия да излезе със становище по тези две споразумения. Приветстваме изготвените от вас становища. Радваме се, също така, че в текста на господин Андрио в голяма степен ни се гласува доверие и че той е изготвен в по-общ контекст. Вероятно, споразумението няма да е изцяло едностранчиво. Това се признава в доклада за Нова Зеландия. То въжи в много по-голяма степен за споразумението с Австралия. Като се има предвид това, приема мненията и на унези от вас, които смятат, че трябва да сме по-предпазливи по отношение на чувствителните селскостопански продукти по време на преговорите с Австралия. Съгласни сме с основното послание на господин Андрио, което споделят и редица ваши колеги, а именно, че трябва да се вземат предвид най-чувствителните сектори, като производството на овче и говеждо месо, както и производството на захар и ориз. Австралия е изключително конкурентно способна във всички тези отрасли. А що се отнася до Нова Зеландия, има различни възможности за опазването на чувствителни сектори и продукти пълното изключване не е единствената възможност. Възможни са и по-дълги преходни периоди, тарифни квоти, частична либерализация, както и гаранции. Не би било реалистично, според мен, да очакваме, че по отношение на Австралия пълното изключване би било единственото решение. Надявам се, че това ще бъде взето предвид в текста ви за Австралия, така както го отчитате и в текста за Нова Зеландия. Има различни възможности за опазване на чувствителните сектори. Комисията е съгласна и с още нещо, което заявявате, именно, че трябва да се вземе предвид съвкупното въздействие на отстъпките в редица споразумения за свободна търговия. Не бива Австралия и Нова Зеландия да се разглеждат по-отделно в това отношение. Комисията със сигурност ще вземе предвид съвкупния ефект. Смятам, че и съветът през есента, когато обсъжда мандата, ще го вземе предвид. Сега ще се спра върху конкретните ви коментари. По точка 7 на доклада, отнасяща се до Брексит, комисията все още няма окончателно становище по въпроса за това как да подходим към споразумения за свободни на търговия, които ще влязат в сила след излизането на Великобритания от Съюза. Посоката, в която поемаме, обаче до голяма степен съвпада с позицията на господин Андрио а именно смятаме, че трябва по един или друг начин да вземем предвид факта, че след излизането на Обединеното кралство, останалите 27 държави в някои сектори, като агнешкото, овчето, говеждото, захарта и оризът, ще намали размера си. Немалко ваши колеги изразиха загриженост във връзка с устойчивостта на селскостопанското производство, с екологичните аспекти, високите разходи за производство в Европейския съюз в сравнение с конкурентни нам държави. Би било според мен интересно и полезно вашата комисия в работата си по това становище да вземе предвид, че това споразумение, както и всички останали подобни споразумения, следва да предостави стимули за устойчиво включително и в екологично отношение с костопанско производство, за спазването на високи стандарти за хуманно отношение по живот, към животните и други. Мисля, че споразуменията за свободна търговия ни дават възможност да наложим спазването на много високи стандарти и от страна на партньорите ни. Ще взема предвид коментарите които направихте днес по този въпрос. Благодаря, господин председател. Nie miał pan dyrektor ograniczonego часу, но ale мисля, че... Благодаря на господин директор Кларк. Ще има, може би, време и за допълнителни въпроси, когато обсъждаме следващия доклад. Сега искам да дам думата на докладчика. Euh, Изключително интересна дискусия. Удовлетворен съм от това, че по-голямата част от колегите са съгласни с предложенията на колегата Андрия. Ние не сме против търговските споразумения, но все пак наш дълг е да защитим селскостопанските територии в Европа и чувствителните селскостопански сектори. Както посочиха много от колегите, проблемът възниква от кумулативния ефект на търговските споразумения. Споразуменията с Меркосур, СЕТА, скоро споразуменията с Австралия и Нова Зеландия, да не забравяме и с и споразуменията с държавите от Субсахарска Африка, тези от Близкия изток и така нататък. Така че проблемът възниква от кумулативният им ефект. Смятам, че е редно сега да бъде направена оценка на въздействието. Такава бе изискана от много от колегите. Добре е да разполагаме с оценка на въздействието за най-чувствителните селскостопански продукти. Говеждото, овчето месо, млечните продукти – за да може да имаме надежни а, и сравними данни. По този начин ще направим оценка на економическите последствия, социалните последствия, както и последствията върху околната среда. Нуждаем се от допълнителна информация относно а, последствията от кумулативния ефект на търговските споразумения. Само тогава ще можем да вземем и решение. По мнение на Нашата комисия и на комисията Инта не можем да вземем решение, ако не разполагаме с достатъчно данни. Благодаря. Бардо dziękuję. в takim razie... Председателят, благодаря. Мисля, че можем да приключим дискусията по тази точка. Много интересни, много съдържателни бяха разискванията, бяха изразени най-разнообразни гледни точки. Преминавам към следващата точка, която е по доста сходен въпрос. Става дума за препоръка за мандата за търговските преговори с Нова Зеландия. Докладчик по становище от името на нашата комисия е господин Никълсън. Нека ви припомня още веднъж, че измененията по това становище могат да се внесат до 11 часа на 1 септември. Проектостановището ще бъде гласувано на 25 септември. Водещата комисия Инта ще приеме доклада си в края на октомври. Предстои да се потвърди и датата на внасянето на текста в пленарната зала. Пристъпваме към проектостановището за мандата за търговските преговори с Нова Зеландия. Докладчик е господин Никълсън. Тук въжи същата процедура за внасяне на измененията, както и за предходното становище. С удоволствие ще изслушам уводните думи на господин Никълсън. Знаем, че Нова Зеландия е доста сходна на Австралия, що се отнася до селското стопанство. Господин Никълсън, имате думата. Благодаря, господин председател. С право можем да кажем, че тази точка е по тема доста сходна с предходната. Господин Фялнер си тръгна, но се радвам, че той бе тук тази сутрин, че бе тук от името на комисията Инта, за да изслуша позицията ни по въпроса. Може да не знаете, колеги, че и господин Андрио и аз имахме по-малко от седмица, за да изготвим текстовете си. Не можехме да се консултираме с групите. Съжалявам, че господин Фелнер вече си тръгна, но мисля, че трябва на по-ранен етап да се говори с комисия Инта, Не бива ние да бъдем изолирани, не бива да се казва, че става дума за изключителни компетенции на комисия Инта и че комисията по селско стопанство няма думата. Господин Кларк не отговори на въпроса ми, а именно комисията изготвила ли е доклад за въздействието на търговски споразумения с други страни. Колко повече търговски споразумения можем да сключим преди да изпаднем в сериозни затруднения? Правила ли е комисията анализ на този въпрос? Днес сутринта говорихме за Меркосур, знаем какви бяха проблемите и с ТИТИП – сега комисията поставя акцента върху Австралия и Нова Зеландия. Това е разбираемо, тъй като процесът по ТИКИ бе замразен след встъпването в длъжност на Тръмп. Затова и сега комисията изцяло се е концентрирала върху Австралия, Нова Зеландия и други региони. Добре осъзнаваме причините за това, но трябва да знаем точно колко още такива споразумения можем да сключим преди да обезкръвим европейския пазар. Австралийците понесоха най-тежките последици тази сутрин. Най-силно бяха разкритикувани, тъй като обсъдихме Австралия преди Нова Зеландия но вече от доста време е ясно, че Европейският съюз изявява желание за встъпване в преговори с Австралия и Нова Зеландия. Европейската комисия очаква след няколко месеца до края на годината официално да започнат преговорите. Важно е за това нашата парламентарна комисия да участва. Ние не сме против свободната търговия. Това е въпрос, към който трябва да подходим изключително внимателно. Колегите Дантан и госпожа Агилера говориха по него. Нашата парламентарна комисия трябва да прояви готовност да изслушва и други гледни точки. На нас обикновено се гледа като на привърженици на протекционизма. Мисля, че трябва да сме внимателни в това отношение в бъдеще. Много от продуктите, за които става дума тук, са до голяма степен сезонни. Тази сутрин аз и господин Агньо с интерес установихме, че ще има проблем по време на преговорите с вноса и износа на вино. Или по-точно не очаквахме, че този въпрос ще бъде обсъждан по време на преговорите селското стопанство в Нова Зеландия следва доста по-различен модел от европейското. То е много конкурентоспособно и силно ориентирано към износ. Силно е изложено и на международните пазари поради ниската степен на подкрепа за селско-стопанския сектор. Поради това и като се има предвид изключителната нестабилност на цените в Европейския съюз в редица сектори, е много важно комисията да приключи оценката си на потенциалното въздействие на споразумението. Трябва да сме наясно какви ще са потенциалните ползи и загуби от него за европейските производители крайният ефект върху селскостопанските производители трябва да бъде взет предвид по, по време на преговорите. Последиците от това споразумение трябва да се разглеждат и в контекста на достъп до пазара, който вече е предоставен в рамките на СТО. Надявам се, че Европейската комисия ще провежда преговорите в дух на градивност и прозрачност. Надявам се, че нашата комисия ще бъде информирана за всякакви промени във връзка с селското стопанство. Нека комисията гледа на нас като на, и на сектора като на партньори, а не като на разменна монет с цел постигането на крайно решение. Едно балансирано и всеобхватно споразумение с Нова Зеландия, в което се отчитат и уязвимите сектори на европейското селско стопанство може да е в полза както на Нова Зеландия, така и на нашите производители. Те могат да подсилят позицията си на световните пазари. Благодаря на господин Никълсън. Thank you, Chairman. One of the things that I've been most Господин Карти. Благодаря, господин председател. Едно от нещата, които най-много ме разочароваха, откакто постъпих тук, е неспособността често на тази комисия адекватно да отстоява интересите на сълскостопанските производители при изключването на споразумения за свободна търговия от страна на комисията. Вече говорихме за СЕТА, ТИТИП и споразумението с Меркосур. И винаги, когато сме обсъждали такива споразумения, членовете на нашата комисия са казвали, да, може да има загуби в сектора на производството на говеждо, например, но можем да ги компенсираме в сектора на млечните продукти. Затова сега се радвам, че се обсъжда това споразумение тук. Трябва ясно да кажем на производителите в Европа, че първо, загубите в сектора на говеждото по трите споразумения, които упоменах до тук, няма да бъдат компенсирани по линията на ползи за млечните продукти. Подобни търговски споразумения и загубите по тях за сектора на говеждото месо бледнеят в сравнение с потенциалните загуби за сектора на млечните продукти. Ако се сключи амбициозното споразумение с Нова Зеландия, към което се стреми комисията, да не говорим пък и за производителите на агнешко месо. По въпроса за споразумението с Нова Зеландия, мисля, че има няколко въпроса, по които нашата комисия трябва да е на твърда позиция. Трябва да изискаме, например, изключването на уязвимите отрасли. Трябва да отчетем също така и Брексит. Изключително странно би било нашата парламентарна комисия да излиза със становище по това споразумение, в което да не се опомене Брексит, като се има предвид огромният риск, проистичащ от Брексит за производителите не само в Ирландия, но и в други държави членки. Към момента има споразумение за закупуването на 230 000 тона годишно на овче и козе месо от Нова Зеландия, а 40% от вноса се падат на Обединеното кралство. За това ще има много тежки последици, ако не направим нещо. За това в становището си трябва да изискаме и изключването на механизма на съдилищата, на търговските съдилища, предвиден по това споразумение. Ясно е, че подобни споразумения са в полза на крупните международни корпорации а от друга страна става дума и за интересите на нашите производители и на отделните общности. Има все по-голямо разминаване между тези интереси и интересите на големите корпорации. И сега трябва да кажем на чия страна сме. Благодаря. Господин Карти първи взе думата, но нека ви припомня, че в 11.30 предстои заседанието на координаторите. Затова не повтаряйте вече направени коментари. Когато обсъждахме споразението с Австралия, става дума за две сходни теми. Благодаря, господин председател. Не мисля, че трябва да говорим надълго и на широко за това самоубийствено споразумение. Да подпишем споразумение с Нова Зеландия и да й дадем възможност да изнася още повече овче месо към Европейския съюз е престъпно. Тази политическа стратегия има за цел да а, да потопи още по-надълбоко главата на нашите селскостопански производители, които така или иначе вече се давят. Трябва да се изключи производството на говеждо и овче месо от споразумението с Нова Зеландия. Всички ние ще бъдем отговорни пред животновъдите. Сигурен съм, че ще има още повече фалити и още повече самоубийства. Dank u wel, meneer de voorzitter. Er is inderdaad al veel gezegd geweest, ook in het vorige debat. Благодаря, господин председател. Немалко бе казано, когато разисквахме и предходната точка. Според мен текстът на господин Никълсън е добра отправна точка за обсъждането на споразумението с Нова Зеландия. Добре е да сме амбициозни по отношение на търговията. Вярно е обаче, също така, че въпросът се свежда и до други фактори. Много силно ни засегна, например, ембаргото за овощарството. Затова мисля, че трябва да сме много внимателни. Немалко бе казано вече за чувствителните отрасли. Добре е да отстояваме позицията си по този въпрос спрямо Комисията по международна търговия. Ясно е, че трябва да се направи задълбочен анализ. Освен това, трябва да бъде взет предвид и Брексит. Аз съм голям почитател на овчето месо. Мисля, че трябва да следим отблизо този отрасъл. Селското стопанство и производството на храни трябва да са основен елемент от споразуменията за свободна търговия. Благодаря. Да, овчето месо е много здравословно. Госпожа Хойбош, благодаря. Няма да повтарям вече разисканото във връзка с климатичните промени и смисъла от това да се внасят и изнасят продукти на огромни разстояния. Господин Никълсън зададе един много разумен въпрос. Попита колко още подобни споразумения трябва да сключим, докато наситим окончателно пазарите си. Да вземем предвид млечните продукти, например. 450 до 800 милиона тона ще бъдат днесени допълнително към Европейския съюз по линията на това споразумение. Но не е ли достатъчно наситен вече този пазар? между ноември 2015 и ноември 2016 година в Германия бяха закрити 4180 такива стопанства. Секторът все още не се е възстановил след последната криза. Производителите на мляко и млечни продукти продължават да са в особено затруднено положение. сега по това споразумение предстои да увеличим вноса. Производителите в Нова Зеландия получават по 80 70 цента на литър, които не са достатъчни и за тях. Няколко думи за протекционизма. Не това е основният проблем, според мен, когато има проблем в отделни отрасли и искаме да ги защитим. Няма проблем с протекционизма от наша страна. Проблема е обаче, когато извършваме агресивен износ към други пазари, а едновременно с това, когато предстои да се внася към нашите пазари, но това е в наш ущърп, изведнъж се се изолираме. Нека се запитаме какво всъщност е необходимо да бъде включено в такива споразумения и какво не. Председателята. Нека припомня на всички да не повтарят коментари, вече направени от други колеги, защото трябва да съкратим разискванията. Госпожа Мюлер, благодаря. Благодаря сърдечно на докладчика за ясните му предложения. Благодаря му за това, че взима предвид селското стопанство в становището си. Разбира се, Нова Зеландия разполага с по-различен потенциал от Австралия. Тя оказва значително въздействие върху световния пазар. Произвежда висококачествени, но овче и козе месо, например. За това ни е необходима и повече информация от страна на комисия Инта, необходима е повече прозрачност, ние трябва да участваме в процеса на преговорите. Всичко това е необходимо. Необходимо е също така да се обмисли и възможността за адекватни квоти. Комисия Инта си е поставила много амбициозни цели. На селското стопанство се падат едва 10% от стокообмена. Осъзнаваме това, но но тук в нашата парламентарна комисия трябва да вземем предвид и това, че и секторът на селското стопанство е важен работодател и той гарантира работни места, не само промишлеността. Не бивам да предприемаме действия в полза на промишлеността и в ущърп на нашите сълскостопански производители. Мисля, че споразумението ни дава възможности, от които можем и трябва да се възползваме. Не сме принципно против такива споразумения, но те трябва да се сключват само когато това е необходимо. Господин Далае. Е, благодаря, господин председател. Бих искала да благодаря на колегата Никълсън за неговата работа. Според мен обаче вашето становище не отчита в достатъчна степен интересите на европейските селскостопански производители. Това е споразумение, което ще бъде обсъждано, предстои да бъде обсъждано и за това, по мое мнение, говеждото и овчето месо трябва да бъдат изключени от преговорите. Пазарът на Нова Зеландия е изключително конкурентен, както каза господин Николсън. Затова смятам, че той не предлага достатъчно перспективи за европейските производители. Както тук, така и за споразумението за Австралия, смятам, че това са споразумения, които не отчитат достатъчно интереса на производителите. Господин Тарабел. Благодаря, господин председател. В Нова Зеландия има повече дойни крави, отколкото новозеландци. 80% от произведеното в Нова Зеландия мляко е изнасяно а в Европа изнасяме 14% от произведеното тук мляко. И трябва да се гордеем с това, а не да се червим. Необходимо е да защитим тези ключови за нас сектори. Както по време на преговорите с Канада, договарянето на СЕТА, помните ли, Канада защити млечния си сектор, защото той е изключително важен за Канада. И Канада го защити. Това искам от Европейската комисия да защити ключовите сектори, да защитим не е мръсна дума. За Брексит когато Обединеното кралство влезе през 1973 година, договори големи квоти с по-низки тарифи за Нова Зеландия. И сега пак питам Европейската комисия и този път се надявам да ми отговори какво ще се случи с тези договорки, когато Обединеното кралство излезе от Европейския съюз. Считаме ли, че тези договорени, договорености вече са част от европейското законодателство или ще трябва да се предоговаря вече договореното? Ще смятаме ли, че е, тези договорености вече не са в сила, след като Обединеното кралство излезе от ЕС? Благодаря, господин Тарабела може би заедно с господин Данта, може да пиете по едно кафе с господин Барние. Господин Данта поддържа добри отношения с него, така че ще може да обсъдите въпроса. Господин Фланаган. Е, uh, Благодаря за много интересните разисквания. По време на предходните разисквания Джон Кларк използва определението относителна допълняемост в отговор на коментари, направени от мен и други колеги. А именно, че ако че може да се стигне до обмена на едни и същи стоки. Та, отговорът на тези наши коментари бе, че ще има относителна допълняемост. Известно време живях в Андалусия и бях против подобен обмен на бадеми, например. По въпроса за относителната допълняемост. Каква относителна допълняемост ще има по това споразумение? Какво ще изнасяме в такива големи количества, че ще получаваме в замяна някакъв различен продукт? Пан Посебранен. Uh, thank you, Chair. Um, two observations. Господин Агню. Благодаря, господин председател. Говорих с един фермер в събота. Говедовът и овцевът. И попитах какво е мнението му за потенциалния внос в Нова Зеландия. Как стои въпросът с хуманното отношение към животните в Нова Зеландия. Как е, се колят там е, говетата и е, трябва да ви уверя, че в Нова Зеландия много от животните страдат в края на живота си. условията, при които се раждат младите животни, също са много по-различни. У нас в Европа имаме много по-високи стандарти за раждането на агнетата, например. Много по-високи, отколкото тези, които се прилагат в Нова Зеландия или Австралия. А относно Брексит, въпросът е сложен и допълнително се осложнява от търговските споразумения. Много вероятно е британското правителство отчаяно да иска да подпише нови търговски споразумения с държави извън ЕС. Австралия и Нова Зеландия са добри държави в това отношение. Ние имаме добри отношения с тези държави, езикът ни е общ и така нататък. Така че ще искаме Австралия и Нова Зеландия ще наложат своята дума при преговорите, защото, както вече казах, Обединеното кралство случайно ще иска да има такива. много а, са изискванията за производството на месо, но веднъж след като то влезе в хранителната верига, стандартите се занижават. Тарифната ни система за преработеното а, месо също е различна в зависимост от това дали месото е произведено на територията на Обединеното кралство или е внесено от Австралия, например, минало е през Обединеното кралство и след това е внесено в Европейския съюз. Изключително трудно може да се проследи происхода и се прилагат различни тарифни правила. Трудно ще бъде за британските фермери. Някои от тях са против носа на ефтино месо от Нова Зеландия и Австралия, но много потребители в Обединеното кралство могат да се позволят да купуват само най-ефтиното месо, а така че никой не го интересува човешката страна. Вече говорихме по предишната точка, вие обаче не се изказахте и аз ви дам повече време сега. Господин Неков. Председател, уважаеми колеги, уважаеми господин Кларк, мисля, че текстът, предложен от колегата Никълсън, дава основа за това какъв трябва да бъде духът на препоръките от нашата комисия към преговорния мандат на Европейската комисия. Смятам обаче, че има няколко аспекта, които трябва да бъдат засилени и подчертани в окончателния вариант на предложението, вземайки предвид и доста по-либералния и силно експортно ориентиран характер на новозеландската економика. много колеги споменаха за изключително чувствителни а, сектори за, и продукти за европейските производители, като млечни продукти, овче и коза сирене. Тук искам да кажа няколко цифри. А, това, което внася Нова Зеландия, въпреки че са само 4,5 милиона жители, те внасят а, продукти на стоеност 2,3 милиарда евро в Европейския съюз, докато ние експортираме за Нова Зеландия стойно, а, продукти на стоеност 450 милиона евро. Това говорим за разлика 4-5 пъти те експортират повече стоки за европейския пазар. В същото време за последните 5 години те са увеличили двойно производството на мед. И затова призовавам челен, челен мед и восък да, бъдат, да им бъде обърнато внимание да бъдат изключени от споразумението с Нова Зеландия. Отделно някои колеги споменаха за географските означения и че то трябва да бъде наистина включено в това споразумение за интелектуална собственост на географските споразумения, особено с такива държави, с които имаме спорове за генерични продукти. Най-вече, ако говорим за, от споразумението ТРИПС, това са членове 22, 23 и 24 географските означения при напитките и храните са изключително важна част от кулинарното и историческо наследство в Европа. в тази връзка смятам, че трябва да се намери подход по време на преговорите, в рамките на които да бъдат признати и защитени възможно най-голям брой географски означения в Нова Зеландия, а и при интерес от другата страна те да сторят същото от продукти, произлизащи от там. Това смятам, че трябва да е една от червените линии, при воденето на самите преговори. В същото, в същото време се говори много и за излизането на Великобритания. Искам само една цифра да спомена тук. Ако говорим от гледна точка на, на овче и говеждо месо, 40% от сега а, експортираното овче и а, говеждо месо е за Великобритания. Така че това, това трябва да се сметне при, а, след а, етапа след Брекзит, да не стане така, че да има легален вакуум и по този начин ние допълнително да натиснем нашите производители на, на, на тези меса да бъдат в затруднено положение. Тези поправки ще бъдат а, отразени в а, срок. Надявам се сътрудничество с господин Никълсън по въпроса да бъде ползотворно. Благодаря. Aguilera, one minute. One minute. el único matiz. Благодаря, господин председател. Искам да внеса един нюанс. Има известна разлика между двете споразумения. В случая с Нова Зеландия а, нямаме големи а, стопанства, а, моделът, който се прилага там е съвсем различен. Така че нека да заложим на европейските социални норми, нормите в областта на околната среда. А относно хуманното отношение към животните, това е аспект, който трябва да разгледаме. Огромни са различията в това отношение между нас и Нова Зеландия, затова ще внеса изменения в този ред на мисли. Ако наистина желаем думата ни да тежи в дискусията, то тогава нека ние да присъстваме в Инта, когато се обсъжда текста. Благодаря. Благодаря ви, че се изказахте толкова накратко. Сега да чуем отново директорът Кларк. Няма да повтарям всичко, което вече казах. Четири неща бих искал да спомена. Първо, Ние а, сме съгласни с а, исканията в проекто становището, постигане на баланс, защита на чувствителните сектори. По отношение на Австралия не е реалистично да очакваме пълно изключване на чувствителните сектори по две причини. Първо, а, от срещната страна няма да приеме да изключим всички тези сектори. И на второ място, защото харесва ли ви или не, изискванията на СТО изискват търговските споразумения да се отнасят 90% до търговски аспекти, което означава, че не можем изцяло да изключим селското стопанство. Господин Никълсън заяви, че има альтернативи към изключването на тези сектори. И бе повдигнат въпрос колко споразумение за свободна търговия можем да договорим преди да се стигне до точка на насищане. Въпросът не е колко търговски споразумения, а какъв е кумулативният им ефект. Имаме оценка за този кумулативен ефект на наскоро сключените търговски споразумения. Вземат се преди тези с Украина, Виетнам, Южна Африка, Канада, Япония – ТПТИ, Меркосур, Австралия, Нова Зеландия. Преди няколко месеца изготвихме такава оценка и публикувахме доклада. Провеждаме също оценка на въздействието за всяко едно от търговските споразумения с Австралия и Нова Зеландия. През есента Генерална дирекция търговия ще работи по тези оценки на въздействието, което идва да покаже, че тези две споразумения ще бъдат сърцевината на интереса ни. Господин Тарабела спомена Брексит и значението на квотите на СТО за агнешко и овче месо. Според мен това проекто становище би могло да упомене Брексит, както сте направили това и в проекта съновището за Австралия. Ще бъдат преразгледани а, квотите. Това е отговорът ми към господин Тарабела. Както вие казахте, около 40% от а, вноса на овче месо отива в Обединеното кралство. Но ще бъдат преразгледани а, квотите в това отношение. Господин Николсън. Благодаря ви, господин председател. Благодаря, господин Кларк. Мисля, че всички ние уважаваме становището на господин Кларк. Би било добре, ако секретарията ни получи копие на този доклад, който сте изготвили. Нека той да бъде на разположение на членовете на парламента, за да могат те да се запознаят с него. Интересно беше да чуем, че вноса на овче и говеждо месо ще бъде унищожен в Европейския съюз. Ма нека да ви кажа, че Европейския съюз ще оформя бъдещето на говеждото и овче месо. След като се променят правилата, по които се изчисляват площите, вие ще може да промените бъдещето на а, говедовъдите в Европа. Ако искате да имате говедовъдство и овцевъдство за в бъдеще, тогава ще трябва да има преки помощи. Защото, също както млечния сектор, така и за говедовътството, ще се стигне до там, че животновъдите няма да могат да произвеждат достатъчно ние си вредим много повече, е, бидейки част от е, Европейския съюз, отколкото ако сме извън него. Господин Дес спомена, че Нова Зеландия ще има повече предимства от нас. Колеги, този доклад ще бъде представен на комисията Инт. И ако сме протекционисти, те изобщо няма да го вземат предвид. Така че нека да изготвим доклад, който все пак да бъде взет предвид. Тогава ще можем да работим заедно с комисията Инта. Благодаря на господин Кларк за казаното. Когато аз и господин Андрю изготвяхме доклада. Не знаехме това, което ни предоставихте като информация днес. Благодаря ви за това, което казахте. По отношение на Брексит, не трябва да го забравяме. Предстоят преговори на тях ще се гледат и квотите. Възможно е и други държави да усетят проблемите след Брексит, така че всичко това ще бъде обсъдено по време на преговорите, всички квоти. Може би господин Андрия и аз трябва да работим, за да имаме една и съща позиция за Брексит в това отношение. Ще работя в сътрудничество с него и с докладчиците в сянка, за да излезем с единна позиция, защото това е важно. Искрено вярвам, че е много важно ние в Комисията по селско стопанство да кажем нашата дума по време на преговорите. Нека да защитим позицията си. Благодаря ви. Państwa, поправки до 1 врześnia. Благодаря ви. Измененията трябва да бъдат внесени до 1 септември 11 часа. Като че ли има консенсус в нашата комисия, Нашата позиция се припокрива в голяма степен с позицията на комисията Инта. Разбира се, всички ние познаваме либералната позиция на комисията Инта. Понякога тази позиция е прекалено отворена и не защитава в достатъчна степен интереса на селскостопанските производители. Чухме становището на господин Хоган и на госпожа Маумстръм. Добре би било, ако Европейската комисия отделя повече внимание на селскостопанските въпроси. Защото в действителност селското стопанство се превръща в жертва. То винаги е ощетено за сметка на други индустриални сектори. Затова е добре да разполагаме с оценка на въздействието, за да знаем какви ще бъдат последствията от тези споразумения. Бих искал да се спра и наказаното от представителя на комисията Инта. Вие казахте, че становището ни трябва да се базира на действителността и да защитава интересите на селскостопанските производители. И това е точно така. Благодаря на всички ви. С това приключваме. Благодаря на докладчиците, на Европейската комисия. Благодаря ви за коментарите, за това, че присъствахте в залата. Три минутна почивка, след което ще преминем към заседание на координаторите. С останалите членове на комисията ще се видим в 15 часа.